Liebe Колеги, колеги, dear colleagues, please take... И така, скъпи колеги, е, моля заемете местата си. Започваме веднага с нашето заседание, следобедно заседание. Я, либе колеги и колеги... Скъпи колеги, сърдечно добре дошли е, за втората част на нашето днешно заседание на парламентарната ни комисия. Веднага започваме с точка 7 от дневния ред. Днес имаме възможност да разменим мнения с министъра на земеделието и горите на Финландия господин Лепа, господин Лепа е и председател на съвета на министрите на замеделието в момента в рамките на финландското председателство. Поздравявам много сърдечно господин Лепа. Радваме се, че сега ще чуем нещо повече за приоритетите на финландското председателство на съвета в областта на селското стопанство и горите бъдещето на сълскостопанската политика ще хвърлим поглед напред в години месеците и годините. Сигурно ще чуем нещо повече и за Меркосур, теми, които при нас са от приоритетно значение. Веднага ще ви дам думата, господин е, министър, за да представите вашите приоритети, а след това първо координаторите е, ще е, вземат думата. Ще имате възможност да отговорите и след това ще дадем думата и на останалите членове на парламентарната комисия за земеделие и гори. Господин министър, имате думата. Уважаеми госпожи и господа от парламентарната комисия по земеделие. Като министър, който отговаря за земеделието и горите, се радвам много, че мога да ви информирам за целите и приоритетите на финландското председателство за нас сътрудничеството с всички европейски институции е много важно. И специално по отношение на парламента мога да кажа, че откритостта в нашия диалог е изключително важна. Вие сте представителите на гражданите, вие сте пряко избрани от гражданите и представлявате техните интереси. Представлявате е, в крайна сметка е, европейските ценности. В този смисъл сте изключително ценен партньор за нас. Финландия от 1 юли е председател на съвета. Е, за нас е особено важно да чуем въпросите и коментарите ви. Първо, госпожи и господа, бих искал да ви кажа няколко думи за приоритетите на е, настоящето финландско председателство. Е, ще се спра на темите, които са е, в правомощията на вашата комисия. Има вече обмен на мнение с всички звена, които се занимават с МФР и графика за по-нататъчни обсъждания и приемане на МФР. Ние трябва да решим въпросите за финансирането. Е, трябва да решим въпросите с климата, с опазване на околната среда, с конкурентноспособността и сближаването в рамките на Европейския съюз. Откровеност, доверие, добро управление, устойчивост – това са основните принципи, от които ще се ръководим. Финландското председателство първо ще е, внесе една нова стратегическа програма е, в дневния ред на съвета. И то при първото неофициално заседание на съвета, което предстои. Как точно ще изглежда бъдещето на Европейския съюз, зависи в крайна сметка от отговорите, които ще дадем в рамките на МФР така би трябвало да гарантираме реформата на ОСП, да гарантираме и това, че ще се справим с новите предизвикателства и ще бъдем на добър път. Климатичните промени. Огромна и много важна тема за нас дългосрочна стратегия е необходима и ще работим по нея по време на нашето председателство. Как Европейският съюз може да постигне целта нулеви емисии до 2050 година? Това е основният проблем. Като имаме предвид работата на съвета, трябва да кажа, че в Хелсинки на неофициално заседание на съвета ще обсъждаме въпросите, свързани с декармонизацията на почвите. Това е много важна тема, която ще обсъдят за министрите на замеделието в Хелсинки. Ще насърчим дискусиите как в рамките на ОСП ще насърчим земеделските стопани да предприемат повече мерки за намаляване на въглеродните емисии от селското стопанство, като естествено опазваме биологичното разнообразие. Общата селско-стопанска политика се е основава на сътрудничество е, с земеделските е, стопани и също времено и с търговците е, във връзка с приемливите цени на сълскостопанските продукти. Е, ценообразуването е много важно както за производителите, така и за потребителите. Ние не бива да застрашаваме доброто сътрудничество. Ние трябва да са, е, изграждаме една селскостопанска политика, която е, да създава доверие, е, тя да бъде надежна, да бъде устойчива, екологична и за потребителите, и за производителите. Реформата на ОСП е всъщност най-важната задача е, в нашата сфера по време на финландското председателство. Ще навлязам в някои подробности. Е, надяваме се при преговорите да постигнем колкото е възможно по-голям е, е, напредък. В съвета вече е, е постигнат общ подход, но зелената архитектура на ОСП във връзка с новия модел на доставки предстои все още да бъде договорен. Надявам се, че по време на финландското председателство ще намерим компромисно решение и по този въпрос. Необходими са ни решения в борбата срещу климатичните промени – това е много важно за бъдещата ОСП. Принципът на упростяване е много важен за цялата реформа на ОСП. Е, и особено много при изпълнението на ОСП. Така че новият модел ще е, представлява една добра възможност е, да постигнем това опростяване. То ще бъде от голяма полза за земеделските стопани. Така че комисията би трябвало да започне с преходните периоди, колкото е възможно по-бързо. По отношение на преходните периоди, мога да кажа, че правилата, новите правила ще започнат да се прилагат според нас, от 2021 година и това ще бъде важно както за производителите, така и за е, всички граждани. Горското стопанство също е, е, е много важна тема за нашето председателство. Смятаме, че стратегията на ЕС ще допринесе много за една по-последователна и много по-настъпателна политика по отношение на опазване на горското стопанство. До 2020 година вече са предприяти много мерки, но след 2020 би трябвало да бъдем още по-активни и това, надявам се, ще е, стане на основата на новата стратегия за горите. Е, състоянието на горите в света е актуална тема в момента. Всеки ден е, получаваме е, тревожни съобщения за пожари, за горски пожари, които разрушават е, огромни територии с гори. Бразилия не е единствения, макар и много голям фактор за опазване на горското богатство. Финландското председателство ще работи много сериозно по тази тема и ще се опитаме да помогнем на Бразилия да потуши пожарите. Още по-важно е да се извършва превентивна дейност, за да се предпазим от подобни явления в бъдеще. С обезлесяването ще се занимаваме също. Още през юли ние излязохме с едно съобщение е, за това как според нас би трябвало да се защитават е, горите, как е, трябва да се действа, за да постигнем едно устойчиво използване и възстановяване на горските масиви. Финландия се надява да е, може да постигне една добра равносметка по тези въпроси по време на председателството си по време на нашето председателство ние ще се занимаваме и с международните търговски преговори в областта на селското стопанство. На съвета по земеделие и рибарство говорихме вече по подобни въпроси още през юли контрола на системата от правила за международната търговия е, би трябвало също да се е, промени, актуализира. Много е, голям е економическия ефект от международните споразумения. Положителен е ефекта върху държавите членки, върху тяхната економика и конкретно върху сълскостопанския им сектор – горските пожари е, би трябвало да се разглеждат е, също в рамките на Меркосур. Е, говорим за Бразилия най-вече, за района около река Амазон. Всичко трябва да помислим как можем да установим един механизъм за наблюдение сътрудничество по отношение на продуктите е, и а, koskevan osan ja sitoumuksen устойчивото производство на ще трябва да стане съществена част от разпоредбите в подобни споразумения. Парижкото споразумение трябва да продължи да се развива и всички постигнати договорености да се изпълнят от всички страни, подписали споразумението. Фитосанитарните мерки трябва да споменем също във връзка с международните споразумения протеиновите култури протеи, а, ще а, допринесат много и за устойчиво развитие на а, растениевътството и селското стопанство като цяло. Така че а, темата също ще бъде в, наш, в центъра на нашето полезрение. А, болестите по животните, е, включително и птичия грип, и африканската чума по свинята, е, отчасти е, източника беше Китай или други страни, засягат нашето животновътство и ще трябва да обсъдим през септември тази тема. Устойчивото селско-стопанско производство – транспорта на животните, здравето на животните, особено когато говорим за транспорт на животни на дълги разстояния е, в Европа, е, ще трябва да бъде преразгледан. Е, би трябвало да установим приемливи и разумни отсечки, които могат да бъдат изминавани наведнъж. Много важно е, естествено, да помислим и за всички останали аспекти, които засягат устойчивото развитие на селското стопанство. И това са в общи линии основните приоритети на нашето председателство в областта на земеделието и развитието на селските райони и на горите. Ще приключа до тук, за да има възможност за повече въпроси. Очаквам с интерес вашите въпроси, вашите коментари по отношение на нашите основни цели и приоритети за устойчиво развитие на селското стопанство и горите и подобряване на положението на земеделските стопани. Благодаря ви, господин министр, за представените приоритети. Доста са приоритетите. Желаем ви успех при постигането на вашите цели през следващите месеци. Започваме с координаторите. Първо Херберт Дорфман за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за това, че сте тук при нас за този след обяд и за това, че ни представихте приоритетите на председателството. По отношение на целите на ОСП и търговската политика сме до голяма степен на едно мнение. Ние се питаме обаче е, как може да упростим аграрната политика за фермерите, за гражданите. Това е голямо предизвикателство. Друга голяма задача, която предстои да реши вашето председателство е многогодишната финансова рамка. Предложението за селското стопанство, с което разполагаме към момента, според мен не е удовлетворително. Удовлетворително ще бъде предложението само ако увеличим общата сума за селско стопанство в МФРМ. Има голямо намаляние на бюджета по първи и втори стълб и ме интересува какво мислите по този въпрос. Още повече, че Финландия е държава, в която втория стълб игра особено важна роля. Защото при вас обработката на земята става при изключително тежки условия и за това втория стълб е толкова важен за вас. Изцяло подкрепям вашето схващане за с горската стратегия. Преди известно време бяхме на посещение в Финландия и се запознахме с вашето горско стопанство. Смятам, че особено в горското стопанство използването на горите и устойчивостта трябва да вървят ръка за ръка. Има едно нещо, което не споменахте. Това е въпроса за големите хищници, вълците и мечките в Финландия. Тази тема е изключително важна. Има производство в Съда на Европейския съюз. Чакаме решението след няколко седмици заедно с вашия колега, министра на околната среда, смятате ли, че има шанс тази тема да се дебатира в съвета, защото от години тази тема ни занимава и предишния комисар ни остави без отговор. Благодаря ви. Благодаря, колега Дорфман. Ще ви помоля само да се придържате към определеното време, защото министърът трябва да си тръгне в някакъв момент. Колегата Де Кастро. Благодаря, господин председател, благодаря, господин министър, благодаря за възможността да дебатираме с вас. Ще се придържа към двете минути и ще бъда кратък. Господин министър, вие казахте, че Реформата, която ни представи господин Хоган, има за цел да направи ОСП по-устойчива. Трябва да се засилят екологичните мерки, да има стимули за добросъвестните селски стопани Втората цел е да опростим ОСП или по-точно нейното приложение, да намалим бюрокрацията за селските стопани. И в тази връзка е и моят въпрос. Смятате ли, че тези цели са постигнати? Ще се постигнат с предложената реформа. Според вас, добре ли е цялата отговорност да се прехвърли на държавите членки и те да решават какво трябва да се направи и как да се наместват. Това добре ли е а, с оглед на климата, с оглед на упростяването или това е по-скоро ренационализиране на ОСП и, или пък опасност за такова, тъй като има опасност да се стигне до изкривявания? според мен е изключително важен и преходният документ. Ние предупредихме, че тази реформа няма да влезе в сила на 1 януари 2021. Така че е важно по време на вашето председателство да бъде изготвен и представен преходния акт, за да може фермерите да имат известна сигурност и да продължат да работят. Благодаря. Колегата Мюллер. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министр, благодаря ви, че е, днес сте тук и водите този дебат с нас. Залагаме големи надежди на финландското председателство, тъй като знаем, че работите е, структурирано и целенасочено. МФР е много важна тема. Брексит също. Знаем, че заради Брексит неизвестните са много. Въпреки това, обаче, основната ни тема ще бъде ОСП. Много ви благодаря за това, което казахте, а именно че е, една от целите на Европа да е да произвежда собствените си храни. И точно това правят фермерите. За целта те имат нужда от опростяване, а не от ренационализация. Това е, е един шпагат, така да се каже, между двете крайности тъй като имаме различни държави, имаме държави с обвързани а, плащания и други без такива. Друга област, която е много важна за мен, са горите. Вие споменахте и тази тема и имах удоволствието да участвам в последната стратегия за горите. Вие сте от държава, в която горското стопанство играе много важна роля. Смятам, че гората е големия губещ в дебата за, срещу климатичните изменения. Горите. Ем, улавят въглеродния диоксид, критериите за устойчиво стопанисване на гората трябва да бъдат някъде записани в законодателството, за да може горските стопани да имат сигурност и да могат да планират. Друг, друга една област, която много ме вълнува мен е споразумението с страните от Меркосур. Знам, че много внимателно следите това, но а, искам да обърна внимание, че в Боливия с а, а, закон се позволява а, изгарането на гори с цел до добиване на селско-стопанска площ. Мисля, че това, което е записано в КОП-21, трябва да а, се спазят. А, за големите хищници вече ви беше зададен въпрос от колегата. Благодаря колегата Хойзлинг за две минути. Благодаря, господин министр, за това, че сте тук. Това, което не бива да правим, а остана с впечатлението, че вие смятате да продължите както до сега, е да продължим ОСП така както до сега. Мисля, че не трябва радикална промяна. Що се отнася до темата за климата, е, темата за биоразнообразието, това предложение на комисаря Холган не ни дава отговор, който е, би ни позволил да е, се предвижим в правилната посока. Мисля, че измененията на климата доста се засилиха в Германия. Имаме суши на много, много места. Пълно безобразие е това, че ни се предлага ОСП, е, в което 60% от плащанията се правят по първи ступ, т.е. безусловни плащания на хектар. Мисля, че трябва да направим радикална промяна. Смятам, че тази ОСП не съдържа нищо, което да ни доведе до изпълнение на целите за опазване на биоразнообразието. Много колебливо и неясно се изказахте за Меркосур. Искам да я попитам дали Финландия Чух, че Финландия обмисля да ограничи вноса на соя и месо, но трябва да бъдем още по-ясни. Също така е по отношение на страните в Меркосур, е, държавите, които палят горите за да използват земята за селско стопанство, на тях трябва да им бъде ясно посочено, че това не е наред. Колега Мюллер, вие казахте, че само управляваните гори могат да съхранят въглероден диоксид. Пълни глупости са това. Мисля, че горите трябва да бъдат поставени на преден план а, е, с оглед на опазването на климата, без значение дали те застъпани стопанисват или не. Просто не трябват устойчиви концепции за горското а, е, е, стопанство. Трябва да, да работим за, за, за устойчивото използване на горите, а не да гледаме на тях само, само като на а, такива, които улавят въглероден диоксид. V řadě evropských zemí je problém s nepříznivou věkovou strukturou а, мисля, че има а, проблем в европейските държави с неподходящите условия на заетост на работещите в, селските, в селските, селското стопанство. Мислите, че това е проблем? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с горските пожари в Бразилия. Какви мерки според вас трябва да вземем, за да допринесем за подобряване на ситуацията? Благодаря.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 Член 30 задава целите на ОСП. Мисля, че трябва да се направи оценка дали тези цели са били постигнати, защото някои от тях не бяха постигнати. Преди да приемем законодателен пакет, би било добре да се направи такава оценка. С интерес изслушах това, което казахте за защитата на основните права и на европейските права. Позицията на Полша във връзка с проекто бюджета, резолюцията за проекто бюджета, продължава да а, бъде позиция на скептик. Полша смята, че позицията на комисията не съответства на договорите и по-точно член 7 на договора. Полша смята, че трябва, е, предложението трябва коренно да се промени. И още един въпрос. Какво е вашето мнение, господин министър, rolnictwa z polityki spójności. Dziękuję bardzo. Повишаване на данъците за продукти, произвеждани в селските райони. Благодаря. Колегата Фланаган. За съжаление не е в зала. Кой ще говори от името на Обединената левица? Няма желаящи. Господин министър. Господин министър, да преминем сега към първия отговор от е, ваша страна. Имате думата. Благодаря а, много за трудните въпроси. А, Отправихте ме послания, дадохте ми идеи за това какво трябва да правим. По време на моето изложение аз ви казах, че аз ви казах какво мислим ние, с цел да чуя какво мислите пък вие за тези важни реформи, които ни предстоят. Ще започна с едно наблюдение. Наистина имаме нужда от опростяване. Финландия насърчава опростяването. Опростяване ни трябва е в хода на няколко... Е, е, е, към опростяване сме се стремили е, в хода на няколко реформи, а то все още е, е, не е на лице. ние ще продължим силно да насърчаваме упростяването, особено що се отнася до ежедневната работа на сълскостопанските производители. Имам предвид упростняване и на административно равнище. Множество въпроси бяха свързани в МФР. С МФР. Благодаря ви за тях. Многогодишната финансова рамка трябва да има баланс между търсене и предлагане. Това, което предлагаме, е това, което искаме от скостопанските производители, това е линията, която ще следва Финландия по време на своето председателство. Многократно съм го казвал а, в публични изявление. Имаме все по-завишени изисквания и по-малко плащания. Това а, уравнение, тази сметка няма как да излезе. МФР трябва да бъде балансирана. Съкръщенията по втори стълб са доста по-големи, отколкото по първи трябва да огледаме нещата по-отблизо, защото втория стълб е много важен в много държави. И там се съдържат е, стимулите за производителите. Трябва също така да видим какви са разликите между държавите членки и в много по-голяма степен да ги вземем предвид, както тук, така и при първи стълб. Както казах в моята презентация, въпросите свързани с финансирането са приоритет за финландското председателство. Също така обаче пред МФР, МФР е в доста несигурна ситуация. Има различни калкулации в зависимост от това по какъв сценарий ще протече Брексит. В момента, в който знаем какво ще стане, а към момента никой не знае какво ще стане, ще знаем повече. Затова са разработени множество сценарии, направили са много множество калкулации. Горското стопанство е много важен сектор и е важно и той да се реформира. Аз съм израснал в гората и гората ми е много близка, но 70% от територията на Финландия е покрита с гори, така че знам а, за какво говоря, когато говоря за гори. Ние можем и трябва да вземем мерки за горите, защото те са важни и са изправени пред най-различни проблеми. На първо място, горите играят много важна роля за улаването на въглеродния диоксид. Всичко, което е зелено, улавя въглерода. В това число и горите. И това е изключително важно. Второ, горите трябва да се използват по устойчив начин А, горите са възобновяем източник. Използването на невъзобновяем източници е голям проблем за Европейския съюз. Горите са въглеродно неутрални. Ако искаме да станем регион с нулеви емисии, няма друг начин, освен да спрем да използваме невъзобновяеми е, източници. горските продукти, устойчивото използване на гората са от е, решаващо значение. А, също така искаме да запазим и биоразнообразието. Всички тези цели могат да бъдат изпълнени заедно в една и съща рубрика – Освен това е очевидно, че горите са голям економически ресурс в най-различен аспекти. Така че стратегията за горите след 2020 година е нещо, по което трябва да се работи. Горите са ключов сектор за повишаване на нашата конкурентна способност. Те да са решаващи за всички селски райони. И за това апелираме към комисията да работи по стратегията за горите до 2020 е, години, година. Е, и трябва да мислим за горите както в Европа, така и по целия свят. Финландското председателство възнамерява да даде е, пространство за размяна на мнение, в тази, на мнение в тази област на съвета през е, октомври. В началото на юли Проведохме голяма биоекономическа конференция в Хелсинки с 400 участници от различни държави. Вчера имахме среща на всички, които отговарят за горското стопанство от европейските държави. Планираме и още събития. можем да постигнем целите на ОСП, ако дадем повече правомощия на страните членки, да изградим системата, която предлага комисията. Стратегическите планове и дейностите по тях ще бъдат предложени от страните членки. Комисията ще следи дали те отговарят на целите заложени на европейско равнище. Ето това е. Напълно съм съгласен с онези от вас, които казаха, че производството на храни трябва да се постави в центъра на ОСП. Това е сърцето на ОСП. Селското стопанство е сектора, който произвежда храни и така трябва да остане. Споделям вашите а, вашата загриженост във връзка с Бразилия и другите места по света, на които а, горите горят. Това е нещо изключително лошо. Трябва да се да потушим пожарите, но най-вече трябва да предотвратяваме горските пожари. Трябва да съберем най-добрите практики, с които разполагат държавите членки и да насърчим сътрудничеството при превенцията на горските пожари при управлението на горите. Сега всички сме обърнали поглед към Бразилия, но подобни проблеми съществуват и в други региони на света. Необходими са ни наистина радикални проблем, промени, за да проведем реформата. Не бива също така да забравяме, че е, ние сме играчи на глобалния пазар и на глобалните пазари. И също времено, че наша цел е устойчивото производство на храни. И имайки предвид е, това, е, е ще ориентираме нашата работа. Устойчивост ни трябва в трите аспекта – економически, екологичен и социален. Това означава устойчиво развитие. В тези три аспекта трябва да се измерва устойчивостта на мерките. Споразумението с Меркосур е споразумение, с което всички имат проблеми. То налага ограничения и тези ограничения трябва да се съблюдават. Споразумението трябва да бъде обект на мониторинг, трябва да се следи, но трябва и да се прилага. Бяха повдигнати въпроси, които не са в рамките на моето досие, но искам да направя няколко коментара. Първо, е, ситуацията на работещите в селското стопанство. Положението е трудно, тяхното положение трябва да се подобри поне селското стопанство трябва да осигурим функциониращи пазари. Парламентът върши отлична работа, която има голямо значение за мен. Трябва да имаме справедливи пазари. Това е изключително важно, ако искаме производството да е, е, печелившо. ОСП а, предлага стимули за такова производство. И в заключение дали сме направили достатъчно добра оценка на ОСП – Оценката на предложението за реформа на ОСП е, ще включва анализ по тези въпроси. За хищниците, вълците, мечките и другите едри хищници, всички очакваме решението на Съда на Европейския съюз в най-скоро време. Нашата цел е държавите членки по един или друг начин да имат гъвкавостта да регулират числеността на големите хищници и да предотвратяват щетите. Първо ще изчакаме решението на съда и след това ще видим какви може да бъдат мерките. Комисията ще разработи собствена програма и тогава ще може да започнем да мислим за мерките, но пак повтарям, а, мисля, че държавите членки трябва да имат гъвкавостта и свободата да управляват числеността на популациите и да предотвратяват заплахата за тях. Чухме от вас изказвания в подобна посока. Въпросът с големите хищници остава в нашия дневен ред. Е, ще продължим да го следим. Благодаря ви. Благодаря, господин министр. Благодаря ви за много подробните отговори. А сега продължаваме с е, е, коментарите и въпросите. И за това предлагам да действаме по принципа пинг-понг Задава се един въпрос, след това е, министрът отговаря и така. Благодаря, господин е, председател. Е, първо комплименти за господин министъра, с който се срещнахме вече и в Комисията по рибарство. Много важно е това, че вие подчертавате колко съществено е значението на споразумението за климата, за сълско-стопанското производство. В някои други комисии обаче като че ли не се поставя и в други сектори не се поставя акцента първо на климатичните споразумения, а те остават на второ или трето място. Така че как смятате да наложите нашето виждане? Освен това, естествено, Меркосур е, е важен, но и Нова Зеландия, Австралия също. Как ще се получат, да кажем, компенсации за определени продукти, как ще се променят, да кажем, в рамките и на ЕФТА някои от правилата. Вълците мечките. Много често се говореше за това, че всъщност не става дума за истински вълци, а че става дума за един вид хибридни животни. Но освен това и а, антибиотичната резистентност, антибиотиците са много важна тема. Би трябвало да регламентираме по нов начин мерките за контрол. Какво ще кажете по този въпрос? Благодаря. Господин министр, ако искате веднага, ви давам думата за отговор. Да, благодаря за въпросите. Напълно съм съгласен с вас. Производството на храните е от съществено значение, централно значение за нашето бъдеще. Тоси, тоси, тärkeä като имате предвид е, е, нарастването на населението, естествено производството на храна е много важен елемент. Но е, производството на храни естествено не е нещо, е, което става от само себе си. Трябва да се работи. Трябва да работиш опорито, усилено и устойчиво. И да се направи нещо и по въпроса за младите заведелски стопани. Като погледнем статистиката, която ни предостави комисията, установяваме е, бързо застаряване е, и силно изразено застаряване сред земеделските стопани. Ние като е, по-солидни на възраст земеделски стопани бихме искали младите хора да навлизат в по-голяма степен в селското стопанство, в производството там, в този сектор и същевременно да имат едно добро усещане за бъдещето на тази дейност. Селското стопанство би трябвало да се превърне в сектора на бъдещето. Това е особено важно за нас. Въпросът е да го направим. И така, хибридния а, а, вълк, кръстоската между куче и вълк. Ние не бихме искали те да се движат свободно в природата – така че държавите членки е, би трябвало да предотвратят разпространението на тези животни в е, е, естествена среда. Не можем естествено само да разчитаме на ограждения и граници. Животните не спират пред границите и оградите. Бъдещето на селското стопанство зависи естествено и от всички споразумения и договори, които подписваме и на международно равнище. Има особено чувствителни продукти и те трябва да са в центъра на вниманието ни. Бихме могли да помисли за квоти, контингенти, за някои ограничения – в търговските взаимоотношения. Това са много, много важни е, елементи, които трябва да се обмислят добре. И антибиотичната резистентност, да, огромен проблем. И в световен мащаб е, проблемът е, се изостря. преди е, години е, на световно равнище министрите на земеделието поставиха въпроса. Това не е проблем единствено на Европейския съюз. Той би трябвало да търсим международно решение на въпроса. Благодаря. А, Смятах, че ще се справим с системата пинг-понг, тъй като ми се струваше, че имаме доста време, но виждам, че нещата не стават толкова лесно, така че се връщаме на предишния маниер на работа. Ще давам думата последователно на всеки, който е поискал и след това ще дадем думата на министра, за да отговори на всички. Все пак това е по-добрия вариант. Както виждате, трябва просто понякога да тествам, да изпробвам най-добре функциониращият метод. Давам думата на следващият колега. Întrebări. Anul acesta pentru prima... Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министр, Добре е дошъл сред нас. Имам два въпроса. За първи път тази година съветът заяви, че няма да приключат с реформата на ОСП, докато нямат ясна представа как ще изглежда новата МФР. Може ли да потвърдите това твърдение и евентуално да ни дадете идея за графика, към който можем да се придържаме? И на второ място, 10 милиарда евро се предвиждат за научно-развойната дейност в областта на селското стопанство, но има доста слабости и пропуски по отношение на равнището на научно-развойна дейност в областта на селското стопанство в различните държави членки. Можете ли да ни гарантирате, че Резултатите от тази научна дейност ще се споделя между всички държави членки и други с тези, които не разполагат с нужните средства за развиване на собствена дейност. Госпожа Сандер, благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министр. Всички искаме да насърчаваме едно селско стопанство, което по-добре да съпътства изменението в климата. Европейския парламент, благодарение на Комисията по селско стопанство през миналият мандат, заяви ясно своите амбиции чрез работата по екопрограмите и спазването на принципа за е, условност по отношение на опазването на околната среда. Какво може да ни кажете по тази тема? И вторият ми въпрос. Мисля, че трябва да се мобилизираме в борбата с е, изкривяването на конкуренцията в рамките на Европейския съюз и да гарантираме, че ОСП наистина е, си остава общо европейска политика обща и европейска. И от тази гледна точка трябва да се спазват определените максимални и минимални изисквания, т.е. предвидените тавани и за двата стълба. Може ли кажете малко повече за текущото положение на преговорите? Благодаря ви. Олекас. Благодаря колегата Олекас. Ačiū, gerbas pirmininkė, gerbas министри, аз kaip и e, Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, и аз бя, съм роден в горски район, но не в свободна държава Финландия, а в Сибир, където бяха депортирани баба ми и дядо ми. В Сибир има пожари, също както и в Амазония. Моето основно притеснение е изсичането на горите в Европа споменахте горската стратегия. За мен това е най-важният приоритет. Приемане на стратегията за горите и опазване на горите, които са белия дроб на планетата. Споменахте и свободната конкуренция. Как ще се преборите с практиката за не... основ... неправомерни плащания Тоест фактът, че има неравнопоставеност по отношение на плащанията и че, страни, че моята страна и други страни Балтийския регион получават по-низки плащания. Ние смятаме, че трябва да има равнопоставеност, т.е. до 2020 година плащанията са по 196 евро на хектар. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министър, за презентацията. Съгласен съм с вас, че няма как да приключим работата по новата ОСП преди да се вземе решението за новата МФР. Тук съм господин министър, идвам от Унгария. Удоволствие за мен да бъда днес вас. Та на първо място Очевидно, че не може да се завърши реформата на ОСП преди да се завърши е, определенето на новата МФР и да е ясно какви са средствата заредени за ОСП. Та въпросът е ли да се придържаме към вече договорената рамка за реформата на ОСП или да започнем преговорите от начало? Това е решението, което трябва да вземем. И от тази гледна точка е много важно да подчертаем, че селскотопанските производители, особено малките и средни производители, т.е. семейните стопанства във всичките райони, зависят от определенето на приоритетите и от структурата на ОСП. Те трябва да имат възможност да планират дългосрочен план и по този начин да се подготвят за бъдещето. Та въпросът ми е, финландското председателство има ли план Б, ако не се вземе своевременно решение за МФР? Какво ще се случи с процеса на реформиране на ОСП? Дали ще бъде отложена реформата и какво трябва да се направи, ако не се стигне до решение споразумение по МФР. Благодаря ви. Колегин Катайн. Благодаря, колегата Катайнен. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин министър, за много изчерпателните и убедителни думи. Напълно съм съгласна с вас. трябва е, да продължаваме да се концентрираме върху основната цел на ОСП, а именно производството на храни. И трябва да гарантираме, че хранителни продукти продължават да се произвеждат в е, цяла Европа. И в това отношение бих е, искала да ви припомня колко е важна роля играят географските указания. В Финландия има пилотен проект, т.е. проект закон, съгласно който ресторантите трябва да заявяват какъв е происходът на месото, което, държавата на происход на месото, което използват. Бих се радвала подобно законодателство да се въведе в цяла Европа, тъй като потребителите имат право да знаят какво точно ядат. Така че в дългосрочен план се надявам подобно законодателни мерки да засегнат всички аспекти на хранителната верига, за да могат потребителите да решават дали да потребяват храни произведени в региона, в който живеят, или месо, идващо от Меркосур, например. Така че въпросът ми е какво смята да направи председателството по отношение на географските указания. Благодаря ви, колегата Ропе. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, господин министр, за тази възможност да разменим виждания с вас и да ви зададем въпросите си. Приветствам казаното от вас, а именно най-важният национален приоритет по нашето председателство е довършването на реформата по ОСП. Това наистина е най-важната тема и се надявам да успеем да намерим общ най-малкият общ знаменател, който да ни обедини, защото в момента разногласията са многобройни. Всичко това обаче зависи от довършване на преговорите по МФР. Приветствам думите ви за, нуждата от завършване на процеса на сближаване. Знаете, че има сериозно разминаване в равнището на плащанията и страните от Балтийски, Балтийския регион са най-големите жертви от тази несправедливост. Нашите плащания са два до три пъти по-низки селскотопанската дейност в нашите страни постепенно намалява, което е много тъжно. Вероятно, а, съседите ни от Естония и от а, Латвия се преместват в Финландия, за да развиват същата стопанска дейност, която биха могли да, да развиват в родните си страни. Така че моят въпрос е каква, е каква ще позиция по относно на външното сближаване и кога ще се приложи на практика решението взето в съвета преди 15 години. Предполага се, че трябва да се стигне средното равнище на плащания за новопознатите страни до 2020 година. Все още сме много далеч от тези равнища. В противен случай производителите имат много Другият ми въпрос е свързан с позицията в преговорите за скупаци които по принцип са в много добросвена позиция при договарянето на изкупните цени. Колегата Буда. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви и на вас, господин министър, за направеното изложение. И аз искам да задам същия въпрос за процесът на сближаване на различното на плащания, защото ясите му държава членка, която получава много по-малко субсидии в сравнение с останалите държави членки. Така че, ако ще говорим за равенство и равнопоставеност, не можем да избегнем въпроса за плащанията, тъй като всички заедно сме част от вътрешния пазар и е много важно всички автоматски производители да могат да се възползват пълна равнопоставеност по отношение на субсидиите от ОСП. На второ място, господин министр, изказахте се положително по отношение на споразумението с Меркосура. Бих искал обаче да ви попитам дали наистина честно вярвате, че Европейския съюз разполага с нужните механизми, за да гарантира, че на територията на Европейския съюз няма да навлизат продукти с доста по-различни стандарти от европейските. В момента страните от Меркосур използват 74 вида пестициди и хербициди, които са забранени за употреба на територията на Европейския съюз. Смятате ли, че ще можем да възпрепятстваме вносът на продукти, които са резултат от употребата на тези продукти? В противен случай само ще поставим в унеправдана позиция нашите собствени производители, които трябва да спазват по-строги правила. А освен това няма никакъв смисъл да говорим за антимикробна резистентност, ако очакваме от нашите производители да спазват ограничени. Двамно за това отваряме широко вратите за внос на продукти от страни, които не спазват подобни изисквания. Благодаря ви. Госпожа Агинар. Muchas gracias, señor Много ви благодаря, господин министър. Благодаря ви, че споделихте с нашата комисия приоритетите в, областта на сърското стопанство на финландското председателство. Бих искала да се спра на три важни въпроси и се надявам да не бъдете пренебрегнати от вашето председателство първо място с споразумения за бъдна търговия, които са особено вредни за производството, продуктите, които се произвеждат в Средиземноморския басейн и в частност ориза и цитрусовите плодове. Какво смятате да направите също така за да е наречените нови технологии за отглеждане на растения и какво предвиждате за преразглеждането на директивата за семената? Ле Бретон. Благодаря ви. Колегата Любротон има думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министр, искате да гарантирате рентабилността на съскопанската дейност във всички държави членки на Европейския съюз. Това е едно много положително послание за нашите съскопански производители. Едновременно с това обаче защитавате и споразумението с Меркосур. А именно това споразумение може да доведе до заливането на пазара ни от а, продукти, произведени от а, гиганти в а, бизнес, като Аржентина или Бразилия. Фрашките селски стопани е, заявиха ясно своите притеснения, дори и чрез е, протести. Та, въпросът ми е, как му смятате, че са съвместими двата ви приоритета? От една страна да се гарантира стабилността на дейността на, на европейските стопански производители и сключват на споразумението с Меркосур, което на практика поставя под заплаха тяхното съществуват на европейските стопански производители. Е, и така, сега първо ще дадем думата на господин министра за отговор и след това ще дадем отново думата на колегите за въпроси. Господин министр. Много ви благодаря. Благодаря ви за въпросите и коментарите. Вярно ли е, че няма на въпроса дали е вярно, че няма да има напредък по реформата на ОСП, ако не постигам споразумение по МФР. Да, това е вярно. Имаме нужда от споразумение за финансирането, за да можем да приключим с реформата на ОСП. Някой заяви, че са отделени 10 милиарда евро за нужна световна дейност в субта на селското стопанство. И за какво ще се използват тези средства? Имаме нужда от научно-развойна дейност, имаме нужда от повече проучване, за да постигнем целите, които сме си поставили. Така че трябва да обезпечим нужните финансови средства за тази научно-развойна дейност. Това е много важно и за нашата конкурентоспособност. Особено когато има много различни условия за развиване стопанска дейност. Изследователската дейност в това отношение е много важна. Вярно е, че селското трябва да е устойчиво по отношение на климата. И е вярно, че имаме от наистина обща стопанска политика, за да постигнем тази цел. Горското стопанство. Да, разбира се, че е важно да защитим горите. благодарение на горското стопанство можем да осъществим едновременно няколко различни цели. А по въпроса за МФР и графика, пак ще повторя. Това е много важна тема за нашето председателство. Искаме да постигнем напредък и Европейския съвет ще обсъди МФР през месец октомври. След това ще видим как можем ние да постигнем напредък в нашия сектор. Дали ще се намери решение за МФР в този момент или ако не, какво ще бъде решението? От това зависи и въпроса за плащанията за селските стопани. Те също са част от пакета за МФР. И е очевидно, че ако има закъснения по МФР, ще бъде удължен и преходния период. Но на мен лично не ми се харесва идеята за продължителен преходен период, тъй като то ще доведе до несигурност за всички заинтересовани страни и не на последно място за самите селски стопани. Подчертах колко е важно да има стабилност. Разбира се, трябва внимателно да обмисляме решението, което взимаме и да не прибързваме, но едновременно с това трябва да се стремим да постигнем напредък. По въпроса за географските указания, радвам се на коментаря ви. Когато запитаме европейските потребители дали се интересуват от происхода на храните, Отговорът беше еднозначен. Това е тема, която вълнува потребителите. Потребителите искат по-добро етикетиране на происхода на хранителните продукти и разбира се, трябва да положим усилия в тази насока. Потребителите са тези, които ще вземат окончателното решение. Има слабости към момента в етикетирането на происхода. Няма как да го отречем. Обсъждаме темата с Европейската комисия вече отдавна, още преди започването на финландското председателство. Така че отговорът на въпросът ви е да, ще се опитаме да постигнем напредък по въпроса за етикетирането на происхода на хранителните стоки. Трябва също така да гарантираме и доброто функциониране на вътрешния пазар. По въпроса за по-справедливите пазари на хранителни продукти. За мен равенството е важна тема и ще работим и по тази тема. По време на предишния си мандат парламентът се занимаваше с тази тема и смятам, че ние трябва да продължим да работим по нея. Тя е част от производството на устойчиви съвскотопански продукти. Тя е значително правително условие за устойчивостта на хранителните продукти. Защо? Защото в момента системата за плащания не отговаря на разходите за производство, а е резултат от политически решения. Трябва обаче да вземем предвид и разходите за производителите и като, ако погледнем равнището на разходите и равнището на плащанията и на субсидиите, се оказва, че разминаването между двете непрестанно си засилва. Зададохте ми въпрос относно Меркосур. Дали можем да сме сигурни, че споразумението с Меркосур и дори подобни споразумения се изключват по начин, който да гарантира, че няма да навлязат на пазара в европейски продукти, които не са произведени с вещества, които са забранени тук. Разбира се, че има механизми, които да ни предпазват от вноса на нежелани продукти и смятам, че трябва да продължим да работим в тази насока. По въпроса за новите техники за развъждане, Както знаете, разполагаме с наши собствени европейски механизми. ЕФСА се занимава с а, оценката на тези нови технологии и ние имаме пълно доверие в ЕФСА. Има много новости и много промени във всички аспекти на живота, включително и в областта на селското стопанство. И за нас в Европа е важно да не изоставаме. За целта имаме нужда от нови, устойчиви методи но разбира се, трябва да подложим всяка нова технология на критичен анализ, но имаме нужда и от нововведения. А да, още един коментар. Въпросът за реформата на законодателството за семената. Знаем, че има искания за затягане на рамката за семената. Надяваме се реформата на директивата семената да бъде включена в новата работа, програмата на, работ, програма на новата комисия. Благодаря, господин министр, за подробния отговор на въпросите. А сега започваме отново с въпроси. Колегата Десеран Господин Десеркле, благодаря ви, господин председател, благодаря ви, господин министр, за присъствието днес сред нас. Както вече беше казано, само 6% от селските стопани в Европа са на възраст под 50 години. Селското стопанство е важна тема и обновяването на поколенията трябва да е сред основните приоритети на новата ОСП за да върнем селското стопанство на хората, на което то, то трябва да принадлежи, именно на младите селски стопани. И тук се вършим на темата за вълците. Не бива за застрашеният вид за бъдеще да бъдат селските стопани. Мнозина от нас а, имаме ясна позиция а, и знам, господин Мисъл, че вие споделяте тези наши притеснения. Но освен а, тези наши амбиции има важен залог на европейско равнище. Трябва всички заедно да се запитаме какви мерки може да предприемем конкретно за гарантиране приемствеността на поколените селско стопанство и то във всички държави членки. Така че моят въпрос, господин министър, е как какви мерки предвиждате, за да насърчите младите хора да се занимават с стопанство във всички държави членки? Сен. Следващият оратор, моля. Благодаря, господин председател. Ще се върна на темата Брексит, говори господин Русен очевидно актуална тема и за вашето председателство. Смятахме, че в края на октомври ще приключи е, цялата тази е, сага, но ето, че е, в момента вече не сме сигурни в това. Да, става дума за милиарди, които ще загубим от бюджета на Европейския съюз. Но естествено, това не е най-големия проблем. По-големият проблем, според мен, са търговските взаимоотношения, търговския поток. Смятате ли, че сме достатъчно добре подготвени за Брексит? Тревожим се за това най-вече по отношение на а, преминаването на стоките в едната и в другата посока а, са тревогите ни и това може да се отрази много неблагоприятно на е, стопанския сектор. Естествено остава дума за социални ефекти, за економически ефекти. Ще трябва да се вземат мерки и може би да се помисли за компенсации, да се предвидят и допълнителни средства в бюджета, е, за да можем да предприемем необходимите мерки и да регламентираме нещата по-добре. Благодаря, е, госпожо Толери. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин министра за това, че днес е тук с нас. Подобни са и бюджета. И в рамките на цялата това разискване се питам дали истински въпрос, който трябва да си зададем е какъв вид селско стопанство искаме за бъдеще, какви храни искаме за бъдеще и какво сме готови да направим заедно. Така, например, по въпроса за споразуменията за свободна търговия, селскостопански продукти се е, третират като почти всички останали продукти. А от стратегическа гледна точка имаме нужда от е, е уместно използване на европейските почви за отглеждане на селскостопански култури, за улавяне на въглерод, за гарантиране на стабилност на екосистемите. Така че дали е възможно да изолираме някои стратегически селскостопански продукти, да кажем, те са стратегически, те не са търговски продукти. Колега Ристов. Колегата Христов. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министр, с риск да се повторя, ще се присъединя към тревогата на някои колеги. Днес всички земеделски производители се конкурират на един европейски пазар. Ние допълнително внасяме конкуренция с редица международни споразумения за свободна търговия. Фермерите от моята страна са в неравностойно положение спрямо своите колеги в другите държави членки. Предложението на Европейската комисия за следващата обща селскостопанска политика не предвижда до края на нейното прилагане през 2027 г. да има изравняване. Намирам това за несправедливо. След 20 години еврочленство подпомагането от страна на Европейския съюз всъщност не гарантира равен старт в рамките на единния пазар. Вторият въпрос – африканската чума по свинете. Днес тази комисия подкрепи предложението ми, изготвено съвместно с госпожа Кармен Аврам, да се увеличи финансирането за овладяването на проблема и за разработването на вакцина, за което благодаря на колегите, с надеждата, че преговорите за бюджета за 2020 година ще преминат по, гладко и в рамките на вашето председателство. Мога ли да разчитам на подкрепа и от ваша страна за предложението за повече финансови средства, които са необходими да се справим с този проблем. Благодаря ви. Да, благодаря ви. Е, е, давам думата на е, следващия оратор, госпожа Крюненберг. Благодаря, господин председател това, което ние причиняваме на горите, е всъщност отражение на това, което причиняваме един на друг е, в обществата, в които живеем. Е, Махатман Ганди е казал това. Е, наблюдаваме непрекъснато гори, които горят в Бразилия. Всяка година и всяка минута, така да се каже, от месеци наред вече горят горски масиви. Невероятно голямо е неблагоприятното въздействие и върху здравето, върху дихателните пътища на хората, не само върху климата и околната среда. И така за следващите 6 месеца можем да очакваме драстични е, промени. Е, новият е, комисар би трябвало да осъзнае колко тясно обвързан е целият свят с горите, с климата. Всъщност ние си даваме сметка, че става дума за едни вериги от доставки, които всъщност обикалят около света и всички ние зависим от развитието на останалите в света. Страхувам се, че по отношение на правните субекти във връзка с устойчивостта в, да кажем, споразуменията Меркосур и други от подобен характер, нямаме чак толкова голяма възможност да влияем но е, инак е, е, нещата трябва да се свързват. Не само устойчиво развитие в селското стопанство, но естествено и екология, опазване на климата, здраве, здравеопазване и така нататък. Надявам се, че ще успеете. Следващият колега. Е, благодаря. Е, по време на предишния мандат е, парламента прие една много силна резолюция, която показа всъщност необходимост от повече финансови ресурси в следващата МФР за селско-стопанския сектор. Каква е финландската позиция по нашата виждане? И а, търговските споразумения, най-вече Меркосур. говорили сме за пестицидите в държавите от Меркосур, пестициди, които всъщност не би трябвало да се използват, но земеделските стопанства не ги използват. Да, а, ние а, а, сме е, застрашени на практика от е, конкуренцията е, от подобни продукти. Това тревожи нашите земеделски стопани, които не могат да ги използват. Естествено, ние се нуждаем от мерки, за да опазим нашето производство и същевременно да помислим и за здравето на потребителите което означава да поставим определени стандарти към нашите търговски партньори. Следващият оратор. Да, благодаря. Благодаря на господин министър за това, че е тук. Отново днес сутринта в Комисията по рибачество, вече се разговаряхме. Не е никак лесна задачата ви днес. Три комисии, на които отговаряте, давате обяснения. Многогодишната финансова рамка, естествено, е много важен въпрос за нас. Като член на финландското правителство, смятате ли, че трябва да се отпуснат повече средства не само за ОСП, изобщо за многогодишната финансова рамка. 1,3% е, съгласно е, предложението на парламента трябва да, да така, предоставят държавите членки от своя е, БВП за МФР. Може би когато говорим за преходните периоди, 21 година не е достатъчно дълъг срок. 23 година бих казала аз. И освен това, ми антибиотичната и микробната резистентност медикаментите, включително и ветеринарните медикаменти, ще трябва естествено е, да се използват много внимателно, когато е, става дума за антибиотици. Е, законодателството се промени, но като че ли на практика нищо не се променя. Наблюдаваме в световен мащаб различни стандарти. Едно е положението в страните от Меркосър, друго е в Африка съвсем различни са стандартите и ограниченията тук. И нашите производители се чувстват несправедливо ограничени. Господин Адемов. Поради измененията в климата в последните години зачастяват възникващите горски пожари, особено през летния сезон. И всички знаем какви огромни щети причиняват те. Това е проблем не само за страната, която представлявам аз – България, това е проблем за много европейски страни. Вие споменахте, че преди всичко трябват повече мерки за превенции. В този смисъл искам да Ви попитам какъв е опитът на Финландия в тази посока, защото аз съм сигурен, че имате добри практики. Какво мислите в тази посока? Благодаря Ви. Благодаря, колегата Амаро. Благодаря, господин председател, господин министър. Реформата на ОСП е, е сложна задача. 28 държави членки с различни характеристики, различна ситуация. Много хора казват, че финансирането е изключително важно и затова селското стопанство би трябвало да бъде, така да се каже, в центъра на е, цялата верига на доставки. И че държавите членки би трябвало да решават нещата самостоятелно, е, тъй като говорим за суверенитет, говорим за е, неща, които би трябвало на национално равнище да се решават. Добре, но Други не са чак е, е, толкова склонни да приемате на такова виждане. Е, очакваме да чуем, естествено, и новия комисар. Аз самият не съм оптимист по отношение на реформата. Вие, от гледна точка на финанското председателство, може би можете да кажете какво е нивото на финансиране. Смятате ли, че е, едно е, занижаване на средствата в крайна сметка е възможно? Следващият оратор, колегата е, Саврама. Да, съжалявам много, че закъснях, но сме, намираме в процедура на освобождаване от отговорност и трябваше да поговорим. Не съм говорил финландски от 7 години тук в този парламент, но сега ще използвам възможността и се радвам, че мога да разговарям с вас народния ни език. Моя въпрос е, е свързан с парите отново. Като първи заместник-председател в предишния мандат в бюджетната комисия имах възможност да разговарям с господин Етингер за бюджета за селското стопанство. Да, това е много важен въпрос. Естествено, нещата са свързани с търговията, с околната среда, с безопасността на храните с реформата на ОСП. Така че точно в момента е много неподходящо да се говори за съкръщение на средствата за селското стопанство. Нашата колега Агиляра говори вече за това и даде пример. Конкретен пример. Е, който би могъл е, да послужи като основа за това да подсигурим необходимите средства. Благодаря. Господин Кристенсен. Да, war die kürzeste Frage oder An Anmerkung am heutigen трябва да мислим за упростяване. Да, е, простичко, простичко, простичко това беше изказването. Най-краткото изказване за днес. А, все пак още един въпрос. Е, една колежка се е обадила, да. Е, и аз ще бъда кратка. Трябва да улесним нещата, да ги опростим мисля, че финландското председателство ще се постарае в това отношение и би трябвало, след като има желание, да постигне напредък по отношение на реформата на ОСП. Имам стратегически планове и по отношение на земеделските стопани и плащанията, но можете ли да си представите действително, че в скоро време ще се радваме на едно опрос... действително опростяване в рамките на, на ОСП? Освен това, вие мислите за това как ще помогнем на Бразилия, как ще реагира президента Болсенаро. Какво мислите? Благодаря, господин Дито. Благодаря. Е, е, благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министр, за това, че сте сред нас. Тук сме всички в опита да изградим едно селско стопанство, което да възнаграждава по достоен начин селските стопани, като едновременно с това отговори и на темата, която явно много вълнува нашите косоподаватели, а именно запазването на климата, на биоразнообразието, запазване на земята в смисъл на почвата, която, с която ние работим като селски стопани и земята в смисъл на планетата, на която живеем всички всички. Някои колеги е, противопоставят е, екологията на економиката и оставят е, у нас впечатлението, че двете теми не могат да бъдат съгласувани. Ако погледнем обаче данните по обективен начин, става ясно, че структурите, свързани с агро екологията да са много рентабилни, дават възможност на стопани да, да останат рентабилни, като едновременно с това опазват екосистемите, почвите, водите, а водата ще става все по- и тема за в бъдеще и също така са полезни за общественото здраве, т.е. здравето на нашите потребители. Така че би трябвало ние да насръчим този вид на този модел за селското стопанство за бъдеще. Предлагам също така да разгледаме един модел за разпределяне на средствата от ОСП, насочена към плащанията за площа. Колкото повече площи има толкова повече плащ, плащания и субсидии има и толкова повече големите играчи е, купуват площи, което доведе до буквалното изчезване на малките е, фермери през последните 20 години във Франция. Не смятате ли, че по-добре е да разпределяме средствата по единица заетост, т.е. да имаме една истинска инфраструктура, която да гарантира по-лесното навлизане на пазара на малки фермери, защото няма да има субсидии от европейско равнище на площ земеделска земя. Това също така няма ли да принесе и за упростяването на ОСП, за което споменаха толкова много колеги. И последният коментар е свързан с Брексит. Всички тук се притесняваме от последиците от Брексит. Тази сутрин гласувахме мерки за някои отделни държави. Мен, аз обаче бих искала да видя по един по-общ подход, тъй като Брексит ще има последици не само за Ирландия, т.е. страната на комисар Хоган. Е, Благодаря, колеги. Е, имахте късмет, защото не сме толкова притиснати от времето, но от сега нататък ще следя по-внимателно за времето. Колегата Яр. Уважаеми колеги, два въпроса и една молба. Първи въпрос Относно научните изследвания в селското стопанство, нови методи на развъждане на животни и така нататък, смятате ли, че тези практики трябва да се прилагат и в ежедневието, защото според мен селското стопанство има нужда от научно-технически напредък? Втори въпрос по-справедливи преки плащания винаги се говори за разликите между държавите и тяхното премахване. Разбрах, че разликите между регионите в отделните държави дори са по-големи, отколкото между страните членки. Не е ли крайно време да се погрижим и за по-справедливо разпределение на праките плащане и в самите страни членки. И трето, молбата ми. Днес имахме изслушване във връзка с една петиция е, петициите, е, е, решихме да има изслушване във връзка с вълците, съвместно с Комисията по околна среда и селско стопанство. Ако имате добър експерт, който се радва на всеобщо уважение, ще ви бъда много благодарен да ни го предоставите малко преди коледа. Благодаря. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch zwei Rednerwünsche. Der Kollege Zeug още двама колеги. Сойда и Аврам. Е, не виждам други желащи да се изказват, за това приключвам списъка с ораторите. Министра трябва да си тръгне в 17 часа, а трябва да има време и да ви, е, да ви отговори. Колегата Сойдо не иска да зададе въпрос, така че колегата Адам. Господин министър. Имаше проблем, според мен, с превода. Моя въпрос беше във връзка с разликите между държавите. Можем ли да намерим решение за разликите между държавите и държавите, които имат по-добър при е, научни изследвания, да могат да споделят данните си с онези държави, при които е, изследванията не са на такова високо ниво. Благодаря. Сега ще дадем думата на министъра за заключителен отговор. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за въпросите. Нека да започнем с младите фермери. Мисля, че за трети път е, го казвам, но младите фермери са от жизнено важно значение за нас е, в Европа. Ето защо мерките за подкрепа на младите фермери трябва да продължат и трябва да бъдат да продължат да бъдат част от ОСП. Освен това, младите фермери трябва да получат подкрепа за инвестиции. Трябва. Е, важен е въпросът е, и с е, смяната на поколенията в е, фермите. Младите фермери, освен това, внасят и нови умения, нови знания. Младите фермери гарантират производството. Разбира се, това производство трябва да носи печалба. Имаме нужда от селско стопанство, което носи печалба и а, имаме стимули, но ни трябват и още целенасочени мерки. А, относно големите хищници, Имаме експерти по вълците, може да се обърнете към нас и да ги ползвате. Дебата за едрите хищници трябва да продължи. И днешната дискусия е част от този дебат. Относно Брексит. Нека да споделя някои наблюдения – в случай на Брексит, ние сме готови да работим с новото правителство на Обединеното кралство, за да предотвратим излизането на Обединеното кралство без делка и за да направим бъдещето възможно най-изгодно. Имали сме турбуленции на пазара в Европа в миналото и искаме по възможност да ги избегнем за в бъдеще. Напълно разбирам вашите е, притеснения във връзка с турбуленциите, които Брексит ще предизвика на пазара. Надяваме се, че ще можем да ги посрещнем по добър начин. Защото със сигурност не само следим и наблюдаваме Брексит, но и ще предприемем необходимите мерки. Комисията има широк мандат да вземе необходимите мерки на база на действащото законодателство и тя ще използва всички е, възможности и средства, които са на нейно разположение. Това е ясно. Бих искал да обърнем и повече внимание на качеството на храната. Имаме е, високи стандарти Казах и пак ще повторя, че е важно да се споделят резултатите от научните изследвания, за да може да се подобри нашата конкурентноспособност. За африканската чума по свинете. Наистина изключително сериозен проблем и изцяло подкрепям предложението за това да се инвестира в превенцията. Виждаме колко скъпо, колко болезнено е да се реагира в последствие. Всички инструменти за превенция, с които разполагаме, ще бъдат е, приложени. Инструменти в областта на лова, граничните формалности – по-добрата хигиена, транспорта, превозването. Това са все свързани теми. Засягат, засягат, се, засягат се дори военни въпроси. Защото, пак казвам, проблема е наистина сериозен. Другия проблем – обезлесяването – Комисията изготви доклад през юли и този доклад е чудесна база, на който да засилим устойчивото използване на земята и възоснова на който да се борим срещу обезлесяването и изчезването на горите. Изчезването на животинските растителни видове е световен проблем и колкото в по-добро състояние са горите, толкова в по-добро състояние ще бъдат насекомите и биоразнообразието. Например, нашата гора от десетилетия насам е обект на внимателно устойчива грижа. Ние познаваме всички проблеми, свързани с гората. И ние извършваме мониторинг на полетите и на всички дейности, които могат да доведат до горски пожари. Относно това какво може да се направи във връзка с горските пожари в Бразилия, не съм сигурен какъв е правилният отговор на този въпрос, но е сигурно, че международната общност трябва да използва всички инструменти, с които разполага, за да предотвратява такива пожари, в това число и търговските споразумения. Не бива да сключваме споразумения на всяка цена. В преди да сключим дадено споразумение, трябва да сме наясно кои са критичните а, аспекти. Искам ясно да почета и да повторя още веднъж. Не на всяка цена, не във всеки случай. Защото условията в другите държави са по-различни. По-различни са техните разпоредби за ползването на пестициди и така нататък. Доста критични моменти има в споразуменията. Накрая възможностите за финансиране – Стремим се към бюджет, който е балансиран, който е добър за ОСП, балансиран по отношение на изискванията и на средствата. не може да се увеличават изискванията и да се намаляват средствата. Това няма как да стане. Това го казах вече многократно. Разбрах е, посланието ви във връзка с финансирането, а именно да не го намаляваме. Е, Отнесе сме този въпрос до финландския премьер, той знае за него. Обещавам ви, наша премьер да получи ясно и недвусмислено е, посланието за ненамаляване на финансирането, което ми отправихте. Относно опростяването. Решени сме да работим за истинско опростяване. И нека всяко министерство, всяка държава да го направят. Реформата на ОСП. Питахте дали можем да отразим по-добре различията между държавите членки. Също така попитахте за разликите вътре в рамките на една държава. Много е хубаво, че имаме предложения, е, които да работят за решаването на двата вида на равенство между държавите членки и вътре в самата държава. чистата вода, чистите почви са предпоставка за доброто качество на храните и това е друг акцент. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви за полезните идеи, които ми дадохте. Обещавам ви да предам по-нататък информацията, която получих. Обещавам да я споделя с моите колеги от председателството. Ще направим всичко, което е по силите ни, за да имаме накрая добра ОСП и да изработим конструктивни решения – ориентирани към бъдещето, конкурентно способността и качеството на продуктите. И в заключение ще кажа, от жизнено важно значение е да запазим младите фермери. Госпожо Агилера, съвсем накратко много ви моля. Още един въпрос, господин министр. Може би не съм ви разбрала правилно и не съм ви чула. Извинявайте, ако е така, но какво мисли финландското правителство за увеличаването на бюджета и новата МФР. Може би го казахте, аз не съм го чула. Може ли да повторите? Разбрахте ли какво имам предвид? Какво мисли финландското правителство, ако има такова, разбира се, мнение? kiitoksia kysymyksestä. Suomi on tällä hetkellä puheenjohtajamaa ja meillä on, meillä on Финландия в момента пое председателството. Имаме задача във връзка с председателството. Искаме европейското сътрудничество да върви добре. Искаме да увеличим доверието между страните членки. И да е, се споразумеем за добри решения. Въпроса, който задавате, не са а, а, в рамките на моите отговорности. Те са в ресора на по-високо поставените от мен министри. Това мога да кажа за сега. Благодаря ви, господин министър. С това приключи размяната на мнение. Благодаря ви, че ни отделихте два часа време е, и отговорихте на огромния брой въпроси. Мисля, че е, успяхме да отправим нашите послания не само по отношение на финансирането, по което сме единодушни. Сигурен съм, че министър ще е, отнесе това послание до вниманието на своите колеги. Е, за ОСП ще работим заедно за намиране на възможно най-доброто решение. След размяната на мнение с комисаря през юли, днес стана ясно, че въпросите, които обсъдихме тогава, продължават да ни вълнуват. Аз съм оптимист. Смятам, че сътрудничеството ни през следващите месеци ще бъде добро. Ще поддържаме добър контакт в оставащите месеци до декември и ще разговаряме по поставените теми. Благодаря ви, господин министр, за днешния разговор.